Dear colleagues, it is uh, time to start. Уважаеми колеги, нека да започнем. Започваме с много важна тема в нашия дневен ред. Много граждани в Европа очакват нашето решение. Започваме с точка 13. <clears throat> Размяна на мнение с Европейската комисия относно проекта за регламента за изменение на регламент 692-2008 по отношение на емисиите от теките превозни средства за превоз на пътници и товари. Евро 6. Както знаете, Обсъждали сме този въпрос на предишни заседания. Става дума за процедурата за измерване на емисиите в реално движение. През 2016 година комисията ще предложи пакет от актове Имаше доста новини около измерванията в реално състояние. <clears throat> Затова поканихме комисията да обясни своите намерения. Първо ще дам думата на комисията, <clears throat> за да обясни своето предложение. И след това ще минем към дебат. Предполагам, че имате и въпроси към комисията както обикновено. Да чуем комисията, която ще представи своят акт, господин Козико. Имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря за тази възможност да представя гласуването в техническият комитет на 28 октомври. Имаше едно решение на комисията да действа <clears throat> много активно. Гласуването през на 28 октомври се отнася <clears throat> за новите тестове, които са разработени от комисията в рамките на регламента. Това са изпитания в реално движение. Лимита на <clears throat> азотните газове се намалява от 2010 година насам. <clears throat> В Евро 6 сме записали 80 <clears throat> мг на километър. Средно в момента <clears throat> емисиите, които се а, изпускат, са 4 пъти повече, отколкото е лимита. По тази причина <clears throat> комисията предлага да се разгледа регламента <clears throat> комисията Процедурата ще бъде по-различна от сега използваната процедура в съответните лаборатории с точно измерване на броя на частиците. Защото в а, <clears throat> сегашните възможности разпоредби имаше възможности за манипулация <clears throat> на изпитанията. И ние в света сме на първо място по строгите изисквания към емисиите. Новият регламент ще влезе в сила в 2016 година. за емисии се определи на 28 октомври. От тук нататък комисията ще е, предложи един текст, е, който ще бъде разгледан заедно с е, Европейския парламент и съвета. 1 септември 2019 година <clears throat> това ще се отнася за всички нови автомобили в Европа. До 2019 година ще има един <clears throat> период <clears throat> на гъвко прилагане на тези изгъхвания. Приехме един фактор на съответствие, който дава възможност за гъвкост по отношение <clears throat> на <clears throat> дизеловите автомобили, които се произвеждат в момента. Очакваме да се постигне бързо <clears throat> съгласие по този проект. И от тук нататък да минем към изпитания в реално състояние. като трябва да внимаваме да не на, <clears throat> попречим на процеса на планиране на производителите. От 2019 година минаваме към 80 мг на километър и 160 <clears throat> мг Има един допуск от 20 е, мг като толеранс. След това ще направим е, анализ е, на технологията, които се използват за съответните изпитания. За преходния период има един допуск, толеранс, който трябва да бъде съкратен до минимум и останалите разпоредби ще бъдат уточнени от техническия комитет. Благодаря. Thank you very much. Благодаря. Виждам, че има депутати, които искат да се изкачат. Аз съм готов <clears throat> с два въпроса. Първо, Кога официално <clears throat> комисията планира да изпрати своя текст? Вторият въпрос е във всяка комисия <clears throat> се подготвя становище в технически комитет за на, на автомобилите Дали ще минем към същата процедура или ще има възможност да променим предложението на комисията? Карлайн Фролен, има да ами, Благодаря. Е, мисля, че доста внимателно слушах комисията и както обикновено съм с впечатлението, че е взето политическо решение, без да се отчитат реални аргументи. Всъщност, аз също искам по-строго определени стойности, както предлага комисията, но от към разходи тя твърди, че това ще бъде катастрофално. Затова питам, може ли да се предвидят тези разходи или цената? А, толкова ли е сложно, както при въглеродния двуокис? Това е простичкият ми въпрос. Thank you very much, Матиас. Благодаря. Матиас, имаш думата. Матиас. Матиас Гроте. Мисля, че това, което предлага комисията, и сме обсъждали вече този въпрос, Имаше така доста вариации на допустимите надвижавания на стойностите, т.е. ако се умножи по коефициент 2,5 определената стойност за НОКС, например, на държавите членки, стигаме до ниво Евро 5, т.е. Връщаме се крачка назад от Евро 6 на Евро 5 ние все пак сме Европейски парламент и ако не възразим, това а, би било недопустимо. Не можем да допуснем да се върнем назад. Точно по отношение на НОКС, знаете, че това са причинителите на озоновата дупка в близост до земната повърхност. Миналата пленарна седмица водихме сериозни а, преговори, но всъщност за какво са ни някакви стойности на хартия, които ги имаме от 10 години, след като с правим прач, крачка назад и ви искате Европейския парламент да я легитимира. Да не говорим за незаконните практики в това отношение. От миналата седмица знаем, че измами има не само по отношение на НОКС, а и по отношение на а, въглеродния двуокис, въпреки че преработения закон от 2013 година. Това е реалността. И какво прави комисията като пазителка на договорите? Какви инструменти има в ръцете си? Тя не ни ли трябва много по-сериозен дебат, междуинституционален дебат тук в парламента, за да се разберем дали не ни е всъщност тъп ножа, който са ни дали в ръцете. Не може просто държавите членки изведнъж да дойдат и да кажат, ами стойността да е 2,1, без да обясняват откъде е дошла, как е съставена и така. Ние в парламента спорим за какво ли не. Э, Колегите э, спорят, но се аргументират с научни факти, а комисията какво ни представя след някаква абсолютно непрозрачна процедура, ни се предлага някаква стойност. Еми, ние сме парламент и сме длъжни да сложим спирач, спирачка на всичко това, защото иначе ще станем смешни в очите на хората. Така че се надявам да има мнозинство за спиране на процедурата, за да може да има сериозна дискусия. Седем години е, спорихме за автомобилните емисии тук през септември, помните, на 3 септември говорихме и казах тук, че никъде не се лъже имами повече, отколкото при тестването на вредните газове на автомобили. Тогава не предполагах колко много съм прав и че има толкова много такива практики. Е, наше задължение е да се подгрижим такова нещо да не се допуска, да осветлим тъмните ъгли и да видим как да се погрижим за това, кметовете на големите градове да спазват обещанията си за подобряване качеството на въздуха в градовете. Защото то не се подобрява, а те подновяват автомобилния си парк. Просто между записаното на хартия и практиката има а, голямо, голяма разлика. Не можем да циментираме сега всичко това с предлаганите от вас 2,1. Гербанди. Благодаря, Матиус, господин Гербанди, Благодаря, господин председател. Няма да повтарям това, което казаха господин Флоренс и Матиас. Няколко въпроса от моя страна. Като видях резултатите от техническото заседание, си помислих, че комисията ще бъде разочарована от резултатите. Имаше съобщение за първоначалното предложение на комисията на окончателното решение. <clears throat> Се различава много от първоначалния текст. И затова бях много изненадан, <clears throat> като прочетох съобщението за пресата на комисията, където се казва, <clears throat> че Европа е първият регион в света, където ще има такива изискателни норми. И малко бях изненадан, защото на проблема беше открит в Съединените щати. Комисията и радостно защитава своята позиция. Така че първият ми въпрос е защо открито не обвините държавите членки, че те са съгласни с техническото предложение на комисията. Защо се занимавате с политически игри и се опитвате да промените фактора за съответствие? Вторият ми въпрос е за лоялната конкуренция. Комисарят Бенковска отговаря за този портфейл. Каква е тази е, лоялна конкуренция? Някои фирми спазват е, изискванията от 2007 година, а същевременно виждаме, че техни конкуренти, които не спазват тези изисквания, получават 5, 6, 7 години, за да се вместят в изискванията. Това в никакъв случай не е лоялна конкуренция и е промяна на правилата по време на играта. Казахте, че комисията <clears throat> се е съгласила, защото е искала да се вземе решение бързо и да не се бавим. Така че, доколкото знае, няма <clears throat> кой знае какви неща от днес до 2, септември 2017 година. Така че, доколкото разбирам, има достатъчно време комисията да аргументира и защитава своето предложение. И накрая, господин председател, нещо, което не е никак ясно за мен. Какво ще стане от днес до септември 2017 година. Ще продължат ли да се прилагат старите методи за изпитване? Ще има ли някакви пилотни проекти? Дали ще има два вида тестове с различни резултати? И дали ще обявите публично какви са резултатите? И за нас като политици, а и за потребителите, ще има ли възможност да сравняват <clears throat> резултатите между реалните изпитания и изпитанията в лабораториите. За тези две години положението е доста неясно. Това беше техническата част на моя въпрос. Благодаря. Благодаря, госпожа Гирлинг. Thank you, chairman. Благодаря. Знаем, че през 2011 година започна работата по новите изпитвания. Тогава комисията познаваше <clears throat> трудностите и беше ясно, че, комисии, че автомобилите не спазват изискванията за емисии. След това техническия комитет се съгласи по първата част на споразумението. Втората част се появи на е, миналата седмица. Така че в момента това, което ни се предлага, не е никак добро. Да, добре е, че става дума <clears throat> за новите автомобили от 2019 година. Нека комисията да обясни как е, са изчислени стойностите за преходния период. Откъде се появиха тези числа? не са ли част от някакви пазарлъци в техническия комитет? Има ли планове за ускоряване на въвеждането на нови автомобили? Дали е направена оценка на въздействието за автомобилната промишленост? Което, надявам се, трябва да бъде част от е, процеса на вземането на решението. Въпросът ми е защо тези резултати не са прозрачни. Там, където се говори за спиране на процедурата, искам да кажа, че не съм съгласна с тази идея. Тази процедура трябва да се ускори, за да можем да постигнем по-добро качество на въздуха, възможно най-скоро. Комисията, парламентът, държавите членки и производителите са виновни. и не могат да претендират, че не е имало проблеми преди разкритията, които бяха направени наскоро. Не ми се иска в никакъв случай, поради на голямото желание да коригираме проблема, да създадем допълнителни затруднения за производителите и за техните доставчици и за цялата економика в сектора. Вярно е, че този сектор е двигател на развитието на економиката на Европейския съюз. Не, не бих искала в търсене на <clears throat> лесни цели да създадем такива проблеми за този сектор. Това, което ни трябва в момента, са нови технологии. Благодаря. Thank you very much. And now, Благодаря. Господин Икаут. Благодаря, господин е, председател. Тук, вземайки повод от е, казаното от Чули Кърлинг, лесни уязвими мишени. Едва ли можем да смятаме, че автомобилостроенето попада сред тези лесни жертви. Е, е предвид най-новото им поведение. Например, защо в е, Съединените щати показателите за азотен окис са два пъти по-високи, в Калифорния повече от два пъти по-високи докато в Европа през 2006 година се обсъжда стойност от 60, докато в Калифорния по това време е 35. Така че едва ли са чак толкова лесно постижими тези показатели. Но тук ние сега обсъждаме е, е, теста в реални условия. Толкова по-добре. Най-сетне имаме нов тест нов тест, който беше обявен като намерение още когато бе прият Евро 6. Значи повече от 8 години по-късно най-сетне се появява решението за тест при реални експлуатационни условия. А, но аз абсолютно не съм убеден в края на краищата и съм всъщност доста объркан. Защо даваме още време на автомобилостроителната промишленост за да се приближи до пределна стойност, която е приета още през 2007 година. Следователно има някакъв проблем, не само технически, а и юридически. На вниманието на, прочем, всяка политическа група. Значи, първо става въпрос за преходния срок. Твърди се, че отрасъла се нуждае от допълнителен преходен период за съобразяване с новите тестове, посъм за въвеждането им като технология. Това чисто и просто е изоставане от първоначалния срок, който е законен, който е, който е предвиден нормативно. Така че всички заинтересовани отдавна знаят кога е, трябва да преведат е, практиката си в съответствие и аз се питам защо е, не са направили съответните постъпки. Аз се питам как комисията по процедурата на комитология може да отлага срокове, които са заложени в основен акт. Какво сега? Сякаш е, е тези нови тестове е, е, са някаква огромна изненада. Те за първ път научават за тях, да се нуждаят от повече време. Но, но дори и след това, казваме, че показателят за съответствие ще е такъв един половинчат, е, общо взето ще отслаби изискванията. Комисията тук се опитва да ни убеди, е, че става въпрос за отчитане на статистическата грешка. Аз разговарях с комисар Виенковска и тя обясни е, как се отчита статистическата грешка е, в предложението на комисията стига се до коефициент от 1,18. Друг въпрос, защо точно този дългосрочен план. Сега обаче това, което се предлага е 1,5, което означава, че пак отново, отново по комитология се залага нов показател от 120 мг. Нали, вече не говорим за 80 изобщо, а за 120. А 80 е, е, е показател прият нормативно, законодателно, сега той се променя по комитология и това би следвало да бъде неприемливо за която и да било политическа група. Тук се поражда един прецедент. Комитологията, чисто експертна процедура, се използва за отлагане въвеждането на показател и за отслабването на този показател. А той е прият и по срок, и по стойност още през 2007 година. Е, нали, тогава ни се казваше, че, е, че, че техническата грешка а, е, а, може да даде отклонение 1,18, сега обаче се говори за 1,5. И това е политическо решение, взето от орган, който не е оправомощен да взема такива решения. Ако ще се стига до там, Европейският парламент е длъжен да се противопостави и да настоява за прилагане на пълната процедура на съвместно решение. Благодаря. Госпожа Перик. Благодаря. Вече бяха зададени много от важните въпроси. Аз изпомням първото заседание на нашата комисия. Тогава много ни се искаше много бързо да напреднем с решаването на този въпрос. Второто, което ме вълнува е европейският надзор. Миналата седмица в Страсбург с един глас мнозинство успяхме да вземем решение. Защо а, повдигам този въпрос? Както казаха и други, а, ние сме на път да даваме разрешения, по силата на които едни получават повече права от други. Миналата седмица парламентът а, каза, че конференцията в Париж трябва да бъде успешна и трябва да се обсъждат и третират едновременно всички и еднакво всички сектори. Значи строги критерии за селските стопани, всичко се изчислява в милиграми. Е, свещена крава ли е автомобилът да го третираме по друг начин? Защо трябва да има специална уредба за автомобилния сектор? Добре, Признавам, и аз се познавам с хора от автомобилния бранш, които ми казват, ние от години знаем какво ставаше, а тези в парламента явно не им е стигнала къла да разберат. Аз съм отскоро и не искам да съм така. Шмис, дали. Благодаря, госпожа Дал. Благодаря, господин председател. Комисията идва днес тук и ни казва, че е нужен компромис – според мен обаче това изобщо не е компромис. Преди 8 години Европейският съюз приема е, лимит от 80 мг на километър. Днес ни казвате всъщност, че сте намерили компромис и ни предлагате е, 168 мг на е, километър. Нека ни осветли комисията, що за компромис е това. Според мен това изобщо не е компромис. Ако преди 8 години, не вчера, сме решили 80 мг на километър, как може сега да идвате днес – и е, да, да твърди, че, че 168 било компромис. И то решен днес. И освен това, ако погледнем е, нормативната уредба, прията през 2007 година, пети член, първа алинея от регламента Евро 6 е пределно ясен. 80 мг на километър е, е, азотни емисии от дизелови двигатели се постига на километър реално реален пробег. Сега комисията отново говори за някаква гъвкавост а, с норма на грешка а, до 50% до 2020 година. Възоснова на това, което твърди комисията, питам какво е правното основание, на което комитетът на комисията по линия на, на комитологията е приял такова решение, след като основният регламент не го предвижда. И освен това, след 2020 година е, този коефициент на грешка 1,5 е, противоречи изцяло на първоначалната оценка на комисията. Там се говори за 1,2. Така че, как така се е стигнало до 1,5 от 1,2? И това е изцяло е, по преценка на комисията бихме искали да чуем на какви емпирични данни се основава е, тази прогноза на комисията за е, норма на грешка 1,5 след 2020 година. И също така, бих искала подробно да чуя на какви основания се твърди, че отрасълът, автомобилният, е, е толкова затруднен да удовлетвори изисквания, прияти преди 8 години след като непрекъснато се твърди, че техническите решения за постигането на Евро 6 е, са, са налични и общо взето не струват кой знае колко. Обикновено се говори за стотина евро на двигател. Е, но, но все пак, какво смята комисията? Освен това, има вече автомобили, които постигат лимита 80 мг на километр. Надявам се днес да ни дадете конкретни отговори, защото ако не, не ни дадете конкретни отговори, е, логическият извод, който ще си направим, няма да бъде тъй лицеприятен. Благодаря. Следващият оратор. Благодаря, господин председател. Аз съм докладчик Сянка по е, предложение, предложението за е, качество на въздуха, прието на пленарно заседание миналата, е, миналия месец. Е, представителят на комисията тогава заяви, че всички, във всички отрасли е, нали, трябва да бъде по, поета тежестта на тези усилия за постигането на целта. Цели страни не могат да постигнат показателите си за качество на атмосферния въздух поради азотните емисии, дължащи се най-вече на дизеловите двигатели. Само 10% от дизеловите двигатели, движещи се днес в Европа, постигат 80 мг на километр. по, по между 17 и 20 година, нали, по, по предложението, се предвижда е, автомобилите да е, произвеждат двойно по-големи от предвидените емисии. Нали? След 20 година още повече. Аз съм ужасена, че е, собственото ми правителство в Великобритания е участвало в вземането на решения. И моите въпроси са такива. Е, какво ще бъде въздействието на, на, на този коефициент 1,5 върху е, постигането на целите за качеството на въздуха от страните? После, пригодно ли е, наистина ли е целесъобразно това предложение, така строго ли е към е, автобусите и камионите, например, както към леките автомобили? Съответствали с намеренията на комисията от 2030 година да е, е, се намали относителния дял на смъртните случаи от е, лошокачествен въздух с близо 50%. Освен това, вие твърдите, че желаете да ограничите злоупотребите чрез манипулиране на резултатите от тестовете, въпросите блокиращи устройства. Само да ограничите ли? Та нима целта ви не следва да бъде да премахнете тази практика. Благодаря. Заместник председателя. Благодаря, господин председател. Това, което най-вече ми липсва в целият този разговор за е, тестовете при реални експлуатационни условия е, е ясното говорене е, е, има какви ли не съображения, какви, какви ли не данни и, и количествени и прочие, които имат нищо общо с простия разговор по този въпрос. Говорим в край на краща за е, коефициент за съответствие от 2,1 десета по предложение на съвета и аз изцяло съм съгласен тук с колегите, че това е, това е несериозно. Това, това някой трябва да се шегува. Това фактически не е коефициент на съответствие, това е равносилно на отказ от Евро 6. Връщане фактически на равнището на Евро 5. Ако комисията има такива намерения, то най-малкото следва да внесе нормативно предложение, което заявява реалните намерения на комисията, вместо да ни хвърля прах в очите с такива коефициенти за корекция, всъщност, на заложения в законодателството показател. тук, тук, се, тук се разиграва някаква, някаква комедия, е, очевидно. Дали, ние, ние, ние всички се противопоставяме е, е, на, на този коефициент на, на, на съответствие 2,1, но, но фактически аз се опасявам, че тук ми се размахва червена кърпа като пред бик. Тоест, отклонява се вниманието ни понеже аз смятам, че е, първоначално комисията е предлагала 1,6, което също е несериозно. Нали, ако трябва е, откровено да си говорим, е, и точно това е ясно заяви господин Екарт, от е, техническа гледна точка коефициентът на съответствие е, е, е, е насочен да преодолее не економически или технологични е, е, проблеми, а просто грешката при измерването. А грешката при измерването е, е, се отклонява с две десети, 1,2 десети е отклонението. Тоест всичко, което е над 1,2 десети, или 1,18 стотни, не се дължи на някакви технически ограничения, а на политически съображения. И аз се опасявам, че е, онова, което ще стане, е, е, е, ще бъде една категорична атака от страна на парламента срещу 2,1 и накрая ще се стигне по линията, знаете, по логиката на пазарлъка, до прекрасния компромис 1,6, а тък му към това се стремят лобистските интереси. Значи въвличат ни просто в една неблаговидна игра. И ме ми се струва, че е, е, ние не само трябва да критикуваме е, е, този коефициент на корекция 2,1, ясно е, че сме против, трябва да имаме също така е, предвид, че всеки така наречен компромис, 1,6 или каквото искате, е всъщност в разрез с първоначалното законодателство и не може да бъде оправдано от каквито и да било технически и економически затруднения. Благодаря, господин Белец. Благодаря, господин председател, на вниманието на почитаемия представител на комисията бих искал да спомена документа, изготвен от правната служба на парламента, съгласно който преди всичко Евро 6 не подлежи е, на, на, на съмнение и е, е, двигателя трябва да се съобразяват с условията при е, обичайна експлоатация. По-нататък е, парламентът е, е, не се противопоставя на, на самите показатели, а на начина по който те е, се налагат и прилагат. И освен това, правната служба заявява, че втория проекторегламент, е, прието техническите експерти на държавите членки миналата седмица, следва да се разглежда като превишаващ е, правомощията е, делегирани на комисията. Така че, питам комисията, господин председател, как възнамерява да процедира комисията? тъй като аз не мога да допусна, примерно възражението на парламента, ако се потвърди на, на равнището на комисия и след това от пленарната зала, не мога да допусна, че комисията ще пренебрегне позицията на парламента. Така че готова ли е комисията да внесе нов компромис, за да отрази е, становищата на парламент? И вторият ми въпрос е в духа на казаното от е, госпожа Шрайер за одобрението на типа преди две седмици парламентът прие резолюция, е, която категорично заявява, и аз мисля, че комисар Биенковска е, е, потвърди позицията на комисията по тази резолюцията. Може ли вие тук, представител на комисията, да потвърдите също, че намеренията на комисията са да излезе с предложение за строг европейски надзор върху дейността на националните органи за одобрение на типа? Благодаря. Следващият оратор. Господин председател, оставам с впечатлението, че комисията и държавите членки някак си желаят да подметат под чергата този въпрос. Е, и вероятно, ако се върви в посока на, на, на игрите, които играят автомобилните е, предприятия, автомобилостроителите, вероятно може и до там да се стигне. Но, но в край краща става въпрос за замърсители на атмосферния въздух и, и за намаляването на тяхното присъствие. Е, и, и после, доколкото става въпрос за акт взет по съвместно решение, и който акт преди 8 години залага строги показатели, е, е, чието изпълнение трябва да се следи при реални експлуатационни условия, то какво е основанието за промени на тези показатели по комитология? И тогава, възможно ли е комисията да ни, да ни обясни? Е, е, е, как променяйки коефициента на корекция нали, на 1,5, комисията все пак ще успее да запази норматива от 80 мг на километър, имайки предвид, че 80 по 1,5 е повече от 80. Много благодаря, каза господин Яр. Време е да сменим парадигмата. И друг път съм казал, какво оправяме сега, статистиката или действителността? Нека да оправим действителността най-сетне. Защото статистика, ако оправим статистиката, то сме спечелили битката на лабораторно ниво. Важното е обаче в действителност нещо да се случи. Имам два въпроса към комисията. Първия въпрос – има ли някаква представа за това какви са реалните данни при Европет? Объркан съм. Как изглеждат нещата в действителност? Или казано по друг начин, коя евронорма се прилага в момента реално обаче? на практика. Ако искаме да поправим действителността, е хубаво да си поставяме реалистични цели, нали така? И вторият въпрос, той е по-скоро насочен към нас самите. Нашите колеги вече го казаха с оглед на фактите, може би трябва да спрем дискусията по новата директива за селското стопанство, защото не е хубаво да поставяме строги сили на селското стопанство, а да не го правим при автомобилите. Тоест, трябва да подновим преговорите по директивата НЕК. да видим сега комисията Успехи пожелавам да видим как ще отговори. Благодаря, господин председател. Първият въпрос, който зададохте е за предаването на текста, ако, ако правилно съм записал, т.е. за, за превода е, е, текстът се работи и на до 23 ноември е срокът за е, изготвяне на всички езикови версии. Те ще ви бъдат предадени след като бъдат готови. Вторият въпрос е за това, ако правилно съм разбрал, за това дали изменението може да се променя. Всъщност предложението бе на разположение на на парламента и разбира се, в рамките на комитета на, на комисията, държавите членки могат да изменят, да коментират е, и край на краща нещата се приемат с мнозинството на държавите членки. Друг въпрос, мисля господин Флоренц, пита за въздействието. Е, с данни на, на производителите, някъде 30 до 50% от автомобилите в експлоатация ще трябва да бъдат приспособени. Е, е за просто дизелови двигатели, за да се е, приведат в съответствие с изискванията. По-нататък имаше въпрос за въглеродните емисии. Колегата ще отговори по-късно. След това за законодателния процес имаше въпрос. И Разбира се, самия факт, че въвеждаме тест в реални експлуатационни условия, е, придава по-голяма конкретност на, на законодателството. Реалните емисии е, средно 4 пъти превишават е, е, резултатите от лабораторните тестове. Така че ние, ние е, отговаряме на е, е, обществения призив, това число на вашия. Освен това, както комисар Биенковска ви е казала, ние по настоящем работим за реформа на системата на одобрение на типа, което ще придаде по-голяма действеност на законодателството, е, ще повиши авторитета му. И ние вече сме, сме започнали да, да работим по реформа на тази система с предпазни клаузи, с надзор е, от страна на, на комисията. И, и, и дори ще е, засилим това, е, което като режим имахме предварително заложено като намерение в светлината на, на най-новите събития, знаете. казаното по-нататък от господин Гербранди. Е, сега аз няма да коментирам а, а, а, това, което се говори в съобщенията за печата, тона и така нататък. На практика емисиите първо ще бъдат намалени най-малко два пъти. И близо четири пъти до края на, на, на този процес – Фактът трябва да бъдат отчитани фактите за бързата реализация на тази цел. Значи, първото нещо е, че по-настоящем няма изпълнение. И сегашното положение е на, на явно изпълнение. Нали? Говорим за 400 мг на километър. Е, въпросът за лоялната конкуренция. Това, че едно законодателство, това, че един автомобил е, е, е, така се каже, на хартия съответства на действащо законодателство, не значи, че при реални експлуатационни условия е така. Имайки предвид методиката на, на тестовете. Както казах, обикновено реалните емисии са 4 пъти по-високи. Нали, средното е на 400 мг при предвидени 80 в законодателството. Така че на пътя, на практика, нямаме фактически автоматично съобразяване с законодателството. И, и от тази гледна точка, задание от вас въпрос е по-скоро от, от теоретичен, отколкото практически интерес. Какво ще стане от сега нататък, до 2017 година? Новите тестове ще бъдат въведени като допълнение на старите и фактически вече има е, пилотна реализация. Но още от 1 януари до година тези тестове ще бъдат прилагани за наблюдение, нали, за, за, за контрол, просто за, за отчитане на несъответствието и вече информацията ще се е, събира и, и така, прочим, е, ще можем по-осведомено да изменяме въпросния коефициент на съответствие ежегодно. Възоснова на реални данни. Как сме стигнали до въпросните стойности? Коефициента на съответствие е, се основава на два елемента. Първо, грешката при е, самия тест, съответно по метод на тестване. И второ, е, грешката нали, или, или неопределеността на теста при реални експлуатационни условия, предвид характеристиката на терена, скорост и, и прочие експлуатационни условия. И ние възоснова на това приехме, че коефициента на съответствие или корекция трябва да бъде по-висок. Е, така се стигна и до въпросния компромис, а освен това има клауза, предвижда се преразглеждане, изменение на, на тази корекция е, от практиката, колкото по-широко се прилага новия тест, е, толкова повече ще знаем, за да коригираме е, този коефициент на корекция или съответствие. Сега, това, че в Съединените щати нормите били по-строги. Да, но в Съединените щати почти нямат дизелови автомобили, са далеч по-малки. А, а от друга страна, а, а, нормите за въглероден двуокис са по-леки, отколкото в Европа. Сега, въпросната гъвкавост, за която говорите. Всъщност тук не става въпрос за гъвкавост, става въпрос за норма на, на отклонение и, както казах, предвид неопределеността. И е, наистина трябваше да бъде намерен компромис. Е, е, тук не се търси гъвкавост като самоцел. Връзката с качеството на въздуха. Бих казал, че няма пряка връзка. Е, е, с коефициента за съответствие, тъй като качеството на атмосферния въздух, съответно задълженията на държавите членки по този показател е, е, се преценяват глобално от всички източници на, на, на емисии. Но влиянието на този коефициент върху емисиите на, на азотни окиси е сравнително ограничено в, нали, в сравнение с ефекта, е, който би имало просто въвеждането на реалния експлуатационен тест. Знаете, от реални 400 мг на километър по-настоящем, е, е, е нали, е, потвърждавам, комисията възнамерява да внесе изменение на системата за одобрение на типа. И сега колегите да ми подскажат дали нещо не съм пропуснал. Що се отнася до намеренията на комисията в случай, че парламентът Е, е на мнение, че комисията превишава правомощията си. Аз не бих могъл да предрешавам реакцията на комисията е, в една хипотетична ситуация. Все пак е, парламентът все още не се е произнесъл окончателно. Когато се произнесе, комисията ще трябва да обмисли своята реакция. Мисля, че това изчерпва въпросите на този етап. Ако не ме лъже паметта, имаше въпроси за въглеродният блок. Добре, не може и да ме лъже паметта, казва председателят. Господин Хоуен. Благодаря, господин председател. Вашата памет очевидно е по-добра от моята. Е, имаше един-два полувъпроса за въглеродния двуокис. Е, например, дали цената за постигане на азотно съответствие е по-висока от е, цената за постигане на емисионните стойности за въглероден блок. за съжаление, не съм се готвил за отговор точно на този въпрос, но определено ще проуча и ще ви е, отговоря писменно. Има, има статистика по този въпрос, ще трябва да се допитам до колегите си от Генерална дирекция Растеж. Друг един въпрос е, имаше, мисля, свързан до някъде с положението в САЩ, ако правилно съм разбрал. И колегата, мисля, вече каза, е, много е трудно, впрочем, е, могат да се, да се сравнява автомобилния парк в САЩ е, с този в Европа и, и количествено, и поради различни измерители, които се прилагат. А, но общо заето по световни данни европейските стандарти са малко по-строги от европейските. Сега, дали има някаква взаимовръзка между азотните окиси и въглеродният двуокис? За минали периоди по-скоро да, но напоследък разликите се намаляват, т.е. получава се по, все по-добри експлуатационни характеристики на бензиновите двигатели в сравнение с дизеловите, така че на това разминаване е, е, просто по, по, по наличието на, на азотен окис в единия случай и, и на превишени въглеродни емисии в другия е все по-незначително. Е, един уточняваш въпрос. Да ви питам, ако всяка седмица крада по пет ябълки и ме хваща полицията и се договоря с полицията е, за напред да крада само три ябълки, а не пет, как смята комисията? Това би ли подобрило нещата, кой знае колко? Това е първият ми въпрос. Вторият ми въпрос е, ако правилно съм ви разбрал, положението от сега, да кажем, до януари 18 година е, че ще имаме два теста резултатите от двата теста ще бъдат на лице. това е Така вече доста трудно положение само по себе си. Но всъщност вие говорите за средна стойност на емисията на 400 мг по настоящем. Т.е. това ще е допустимото количество за идните две години. Което означава, че коефициент корекция или, или съответствие за идните две години ще бъде фактически със стойност 5 пет пъти. Уважаеми колеги, много от вас желая да зададат допълнителни въпроси и ясно е, че всеки иска. Ако искате да продължим, но май по-скоро ще трябва да насрочим нова дискусия, понеже е очевидно, че не сме до края удовлетворени от отговорите, които получихме и явно ще искаме да питаме още. Но мен ми се струва, че всички заявиха своето мнение, имаха тази възможност и ще имаме възможност да подновим този разговор при други поводи с комисията. По тази причина моля колегите да се въздържат от допълнителни въпроси, тъй като ни очаква още работа. Ако, ако комисията желая да отговори на така зададения допълняващ въпрос, моля и да преминем нататък. Благодаря, е, господин председател. Ще се опитам да отговоря без да провокирам нови въпроси. Е, няма да говоря за ябълките, не съм специалист по земеделие или овощарство. Що се отнася е, до въпросния коефициент на корекция от 5, не така би трябвало да се, да се представят нещата. Имаме законодателство, Прилага се тест и производителите се съобразяват с този тест. Проблем е, че теста не е достатъчно надежден по настоящем. Никога никой не е говорил за коефициент на съответствие от 5. Фактически, чрез новия тест ние ще се приближим до реалността, и поради е, различните е, е, неопределености, неясноти, свързани с този нов тест, ние въвеждаме корекция. Но тя, разбира се, няма да е на, на, на, на пълния размер на реалните емисии към момент. Така че някакси не е, не е коректно да се твърди, че комисията, видите ли, приемала Коефициент на съответствие 5. Е така, добре. Приключваме с тази точка от дневния ред, за да минем на следващата. Устен въпрос или искане за устен отговор относно управлението на отпадъците от електрическо и електронно оборудване в Европейския съюз. Е, това е, е въпрос, чието автори са е, господин Флоренс и господин Ейхалт. Моля ги, ако желаят, да, да вземат думата. Dear colleagues, we have closed the discussion on the previous... Уважаеми колеги, уважаеми колеги, Прекъснахме дискусията по предишната точка от дневния ред. Онези от вас, които искат да останат, да останат, но нека да продължим работата си. Приканвам ви да запазите тишина. Заповядай, Карл Хайнц. Благодаря десетки пъти сме говорили за тройното е, за отпадъците от електрическото електронно оборудване ОЕО. Е, е Важният въпрос е докъде е стигнала Европа в това отношение. Колегата Гебранди и аз попитахме, зададохме въпрос на комисията дали сме на прав път, какво става в държавите членки, дали се прилагат директивите за отпадъците от електрическо и електронно оборудване така както трябва, защото чуваме, че не е така, че има незаконно превозване на електронни отпадъци които са ценни в и извън Европа, насам, натам, без да се спазват критериите за тяхното управление. Чуваме от тук от там, че не само не се спазват зададените стойности и цели, а и че се практикува далеч под тях. Комисията знае за едно изследване, което потвърждава всичко това и ние сме запознати с него, тъй че бих бил благодарен да получа информация от комисията в това отношение. Защо според мен е важен този въпрос? заедно с комисар Велер и с всички останали говорим за кръгова економика. Рисуваме прекрасни картини, а имаме конкретни неща, като а, автомобилен скраб, а, електронни електрически отпадъци и така нататък, за които има реални разпоредби. Нека да не правим нови фантастични конструкции. Нека си отговорим на простичкия въпрос, с къде сме стигнали с наличното. Thank you very much, Eckhout. Благодаря, господин Ека. <clears throat> Моят колега много ясно постави въпроса на немски и сега ще го повторям. Няма защо да го повторям на английски или холандски. Благодаря. Можем сега да изслушаме комисията. Господин Бьоркес, шеф на звено в комисията. Имате думата. Good afternoon. Uh, in the first place, I would like to... Добър ден. Искам първо да благодаря на авторите на устния въпрос. И се сме на тази възможност да, да, да обсъдим предизвикателствата по управлението на програмите за електрическо и електронно оборудване. Това е един от най-ценните потоци отпадъци. И целта е да се увеличи събираемостта и рециклирането. Обхватът е много широк. Ще говоря най-вече около петък аспект за <clears throat> приложението на директивата <clears throat> за отпадъците от електронно и електрическо оборудване. Ще се опитам да бъда <clears throat> кратък и също времено отговоря на всички въпроси. Първият въпрос е <clears throat> какви са последствията, които комисията установява чрез проучването. Фактите, които бяха установени в проучването, не са изненада за нас. <clears throat> Имахме доста косвени доказателства че значителна част от тези съоръжения се изнасят нелегално. Основното заключение е, че трябва да засилим контрола и инспекциите. Законодателните норми са на лице. Остава да бъдат прилагани ефективно. Директивата включва специални изисквания. за износа на, такова, на такива съоръжения за развиващите се държави. Трябва да се разработят съответни инструменти за <clears throat> разследване, защото на практика това е нелегален износ на отпадъци. И тук може би трябва да помислим за промяна <clears throat> на тежеста на доказателствата. И да насочим <clears throat> тежестта към притежателите <clears throat> на това оборудване и от тях да искаме да докажат, че няма такъв износ. На второ място, наскоро регламентът беше изменен Тези изменения ще влязат в сила от 1 януари и ще имат по-големи правомощия. Държавите членки е, ще трябва да от 1 януари 2017 година да разработят свои планове за инспекции с изискване за минимален брой проверки. Инспекциите общо взето са в ръцете на националните органи, митниците, съответните инспекторати. Вземаме мерки на европейско равнище. Комисията ще предприеме една инициатива за спазване на изискванията, като целта ще бъде да се види каква е добрата практика – най-вече в борбата срещу нелегалния трафик. <clears throat> В тази инициатива ще работим с съответните <clears throat> мрежи от екологични инспекторати в Европейския съюз. Ще вземем предвид тези неща, за да подготвим насоки за инспекциите и проверките. Работим заедно с Интерпол. Те са едни от нашите партньори в проекта. Участваме <clears throat> в групата на Интерпол за престъпленията, свързани с замърсяване. Готови сме да засилим и двустранното сътрудничество. Подкрепяме някои проекти за подобряване на капацитета в развиващите се държави. Започнахме един проект за митническо сътрудничество за проверките на този вид е, експорт ще продължим да участваме активно и в международен план при разработването на техническите насоки за износа на такива съоръжения. Втория въпрос. Какво е положението с изпълнението на тази директива? какви са нормите на събираемост и възстановяване. Събираемостта, така както е посочена в член 7 на директивата, се <clears throat> изпълнява като изискване през последната година и също така през 2014-2013 година, съгласно данните, които са предадени в Евростат, само 5 <clears throat> държави членки не успяха да изпълнят целите за събираемост. Но общо взето са близо <clears throat> до това, което се изисква от тях степента на съответствие за рециклирането и целите за рециклирането е в приложение 5 на директивата. Три държави членки не успяха да постигнат целите записани там. Четири държави членки не успяха да постигнат целите за възстановяване и други три не изпълниха същото за оборудване за далеко съобщенията. За периода 2010-2015 година имаше 2500 случая на нелегални експедиции на такъв вид оборудване – Вижда се, че има <clears throat> увеличение на нелегалните, нелегалния износ. Но тези данни показват също времено, че контрол и инспекциите работят по-ефективно. Третия и четвъртия въпрос ще отговоря заедно и на двата въпроса. нормите за събираемост за 2016 година. Четвъртия въпрос е дали комисията ще въведе конкретни норми за събираемост. Предприяхме едно проучване, което анализира тенденциите в тази сфера. по отношение на целесообразността за новите цели за събираемост. Констатациите в това проучване, което вече е приключено, но все още не е публикувано в интернет. Някои държави членки няма да могат да изпълнят поставените цели Има някои пропуски в приложението. Има много висок процент на неотчетено събиране и затова трябва да засилим капацитета за мониторинг и наблюдение и контрол. В 10 държави членки събираемостта беше някъде по-малко от 30% от отпадъците, които се генерират там. Това е един проблем, по който комисията възнамерява да продължи да работи сериозно. И следващата година ще предложим съответни действия. В проучването се проучва възможността за въвеждането на специфични цели за дадени категории оборудване. Като цяло в проучването се вижда, че <clears throat> такива <clears throat> цели са благоприятни от економическа и социална гледна точка. Но би било много трудно да се въведат цели на това равнище, защото условията в държавите членки са доста различни. И още нещо. Би било не продуктивно да се въвеждат индивидуални цели за събираемост, като знаем, че в някои случаи общите цели не са изпълнени. За сега комисията не планира да представи проекто акт за цели за събиране за определени категории такова оборудване. Иначе държавите членки имат възможност да заведат подобни цели и една такава система би помогнала за постигане на общите цели за събираемост които са записани в директивата. Последният въпрос. Какво е положението по отношение на новите стандарти? Задали сме мандат на Европейската организация за стандартите – Искаме да се разработят стандарти за третиране и обработка и възстановяване на този вид оборудване. Предполагаме, че тук трябва да влезе стандарт за подготовка за повторна употреба и се надяваме той да бъде готов следващата година. В момента тази организация работи по някои други стандарти – Общите стандарти за третиране, включително и стандарти за обработка на лампи и съответно оборудване с катодни лампи. Допълнение към това са публикувани технически спецификации за събирането на такива уреди с, с летиви вещества. Това общо взето са стандартите за третиране на тези, този вид оборудване – Работим също така и по стандартите, които се прилагат в трети държави. Извинявайте, господин председател, че бях доста дълъг, е, подробен в това изказване, но се опитвах да отговаря на всички въпроси, които бяха зададени към нас. Готов съм да отговоря на въпроси, ако имате такива сега. Благодаря. Thank you very much. I don't know if the colleagues want... Благодаря. Не знае дали колегите не искат да зададат въпроси. Каролайн. Ja, vielen Dank für die ausführliche... благодаря за изчерпателния отговор. Бях ви попитал за държавите членки и вие казахте, че данните са много различни. Ясно е, че ще са различни. Но има ли някакви крайности, примерно много сериозно ангажирани страни, от една страна и от друга страна нехаещи страни? Дали става дума за страни, които се намират на... имат големи пристанища и големи транспортни инфраструктури? И друго нещо казахте, че е необходим повече контрол. Естествено, че е така, но къде възнамерявате да контролирате? Смятате ли, че трябва да се мотивират държавите членки да контролират по-добре? Или пък комисията трябва да поеме в ръцете си контрола? Това ме интересува. Кой според вас би бил по-добър в контрола? И каква е ролята на трите ета в законодателството в областта на кръговата економика, което се обсъжда в момента. елемент ли е или е така носеща конструкция? Ще ви бъда благодарен за отговор. Thank you very much, Eckhout. Благодаря, господин Екалт. Well, I would like to extend the thanks that also Да благодаря към подробните, за подробните отговори. Но все пак поставя един голям политически въпрос. Каква е целта, която искаме да постигнем? Нелегалното третиране на отпадъците не е нещо ново. И всъщност това проучване виждаме отново същите тенденции – Искам да чуя какви са намеренията на комисията. Въпросът е след 3 години да не се съберем отново пак тук и да говорим за същите проблеми. Всъщност това е основното ни безпокойство. Да, вие спомнахте, че се работим по много въпроси, но въпросът е дали ще можем да разрешим големия проблем, за да не си говорим същото след 3 години. И нещо по-конкретно, вие казахте, че този въпрос е много важен за кръговата економика. На 2 декември ще се появи нов текст за кръговата економика. Може ли да кажете нещо повече? По кои въпроси ще има текстове в новите проекто актове? за да знаем какви са инструментите, които предвиждате. Ще бъде добре, ако дадете малко повече информация по този въпрос. Благодаря. Благодаря. Има ли други въпроси? Няма. Okay, Мистер Флоренс. Е, Въпросът на господин Флоренс. Мисля, че той имаше предвид нелегалният износ на отпадъци, електронно и електрическо оборудване. Къде са основните проблеми? От нашето проучване знаем, че основните маршрути на движение на такива отпадъци на излизане от Европейския съюз минават през големите пристанища, което показва, че трябва да насочим вниманието си на Имам предвид проверки, инспекции. Да. Определено по рециклирането и нормите за рециклиране има големи разлики между държавите членки. Както казах преди малко, ние сме предприели една инициатива следващата година да обърнем специално внимание на тази дейност в държавите членки, където резултатите за сега не са добри. Това не е ново. Имало и други подобни инициативи, Има подобна инициатива за битовите отпадъци. И за а, опасните отпадъци. Тук ще помислим за отпадъците от строителството и разрушаването на стари сгради. Мисля, че тази инициатива за спазване на нормите ще бъде един много добър инструмент, за да видим къде има проблеми с изпълнението на директивата във всички държави членки. Евентуално <clears throat> да намерим решения за този вид отпадъци. втория въпрос. Правим всичко възможно. Полагат се сериозни усилия, за да се подобри изпълнението на директивата, но все пак не можем да сме 100% сигурни, че след 3 години няма да има проблеми. Обеден съм все пак, че през следващите три години ще има доста сериозен напредък. По отношение на връзката с кръговата економика, не мога да кажа нещо по-конкретно за предложението, което ще направи комисията – Мога да потвърда, че ще предположим мерки, които да допълнят останалата част от кръга. За електрическото и електронното оборудване. Включително <clears throat> повторната употреба и трайността на съответното оборудване. Защото тези неща са много важни по отношение на електронното оборудване. Ще се опитаме да включим някои предложения за вторични материали, което е много важно, за да се <clears throat> дадат стимули за събиране на такъв вид отпадъци. И след това, евентуално, тези неща ще бъдат включени в законодателно предложение. По отношение на отговорността на производителите, което ще бъде също важен елемент за управлението на отпадъците електронно и електрическо оборудване. В Европейския съюз има някои системи, които се занимават с този въпрос. Знаем, че има някои проблеми с функционирането на тези системи. Надявам се пакетът да бъде добър и не мога обаче в момента да ви дам конкретни подробности за това какви мерки ще предложи комисията. Надявам се, че като цяло предложението ще има позитивен ефект върху управлението на отпадъците от електронно и електрическо оборудване. Благодаря. Thank you. Благодаря. Мисля, че можем да приключим дебата по тази точка и да преминем към следващата. Имаме е, устен въпрос във връзка с редките ракови заболявания. Сега веднага давам думата на авторката на въпроса, нашата заместник-председателка Дачиана Сарбо. Благодаря, господин председател. formă rară de cancer. 450 хиляди европейски граждани на Европа са диагностицирани с редки ракови заболявания. Всъщност редки е неправилно определение, защото това са 20 до 22% от раковите заболявания в Европа. Преживеемостта над 5 години е по-ниска при лицата, страдащи от редки видове, отколкото при лицата, страдащи от така наречените обичайни видове рак. Вероятността за преживяване е около 18% по-висока при а, обичайните ракови заболявания. Например, при рака на простатата или при рака на дебелото черво. 43 000 европейци а, умират ежегодно от редки ракови заболявания и най-често биват диагностицирани, когато болестта е силно напредната. Преживяемостта е различна. Има разлика при така, е, терапията и услугите, които се предлагат на пациентите. В Европа над 5 години преживяват само 27%, а за целия свят квотата е почти 40%. Това е много разочароващо. Ако редките ракови заболявания можеха да се диагностицират по-рано, и ако се прилагаше адекватна терапия, преживеемостта би била 80 и 90%. Т.е. ранната диагностика и достъпа до адекватно лечение трябва да бъдат гарантирани в Европейския съюз, ако искаме нашите граждани наистина да оцеляват. Според мен комисията трябва да въведе минимални стандарти за услугите, които се предлагат на лица, страдащи от редки ракови заболявания. Тези хора трябва да имат достъп до специализирана лекарска помощ, специализирани клиники и прочие, за да може да им се помогне. Ето защо задавам следния въпрос. Какви мерки ще предприеме комисията за да подпомогне държавите членки, ако те пожелаят да вземат мерки за ранната диагностика и ранното лечение на редките ракови заболявания. Това е особено важно при онези ракови заболявания, при които е много важно обслужването на пациента наред с лечението. Как смята комисията да използва инструмента на проектите, за да определи минимални стандарти за Европа в тази област и как възнамерява комисията да хармонизира мониторинга на тези стандарти? Михаил floor is yours. Well, thank you. Комисията сега има думата да отговори, господин Хюбер. Благодаря ви, е, благодаря за зададения въпрос, е, свързан с редките ракови заболявания. Наистина една е, важна област е, в рамките на борбата ни срещу заболяванията. И наистина една четвърт от е, заболеваемостта в Европейския съюз в раковите заболявания е, се пада на редките ракови заболявания. Значи това е е една сериозна заболеваемост. И аз е, добре знам от е, извършената до сега работа и от сътрудничеството с държавите членки. Аз съм добре запознат с, с всички тези поводи за безпокойство, за ранната диагностика, за достъпа до, до терапия, до, до лечение и оттам въпроса за е, информационната обезпеченост, за клиничните изпитвания, предвид малкия брой на пациентите, за регистрирането на хистологични данни. И наистина ясно е, че при редките ракови заболявания нормата на, на успешна терапия е съвнително ниска. Що се отнася до превенцията, до профилактиката, няма, няма един единствен подход и по-скоро нещо специфично за профилактика на редките ракови заболявания, но е на лице Общ европейски кодекс за профилактика на раковите заболявания, в който се обхващат и редките, в това число на главата, на, на врата, е, неща свързани с злоупотребата с чечени тютюневи, е, алкохол, е, изложеност на ултравиолетово лъчение и така нататък. Ефикасното лечение, когато е намерено, разбира се, за това ние подкрепяме държавите членки – удовлетворявайки доколкото можем техните потребности. И тук наистина възниква въпроса за възможностите, които се дават от директивата за правата на пациентите и за презграничното здравеопазване. Особена е насочеността на текущите ни дейности в това отношение към редките заболявания, редките болести и е, такава превозна мрежа се изгражда и в нея ще, бъде, ще бъдат обхванати и редките ракови заболявания. Друг аспект за ефикасна терапия е предлагането на европейския разрешителен механизъм за така наречените медикаменти и, и, и медицински изделия сираци около 60% от е, е, тях е, са свързани с редките ракови заболявания. И за да се получи една по-добра представа за, за сегашното положение, ние наистина реализираме споменатите от вас въпроси, особено проекта за терапия на редките е, болести. Имаме е, също така е, пилотна справочна мрежа за раковите заболявания при децата, в това число редките ракови заболявания, е, та, възоснова на всичко това ние смятаме, че е, дошло времето да ангажираме по-структурирано е, държавите членки в подкрепата, която можем да им окажем за борба с редките ракови заболявания. Значи имаме стратегия, но за да заработи тя както трябва, през 2015 година въведохме ново общо действие по, по програмата за редките ракови заболявания. Става въпрос за съвместни усилия между посочения компетентен орган на държавата членка от една страна и комисията от друга. Е, и вече от следващата година е, този механизъм ще заработи е, на пълни обороти, така да се каже. И ще се преодолеят някои от затрудненията, в това число регистрирането, координирането на насоки, достъпа до информация и особено акцента върху редките ракови заболявания при децата. Е, програмата за здравеопазване за 2015 година описва е, това ново съвместно действие, но е, изработването конкретно на неговото съдържание е, предстои през идните дни, когато вече бъдат посочени компетентните органи от държавите членки и ще се съберем с техни представители в комисията – за да изпълним със съдържание е, по-нататъчното сътрудничество. Ясно е, че обаче, че съвместните действия с държавите членки е, ще доведат до по-сериозна ангажираност на държавите членки е, за противодействие на редките ракови заболявания, които, както казах, някакси изпадат по средата между стратегията за разпространените ракови заболявания, значи по-честите ракови заболявания от една страна и редките заболявания от друг, тъй като те са една междинна област. Благодаря. Thank you, Mr. Hubel. And now uh, reflections from uh, members of the committee. First, Madame Grosstedt. Така, благодаря и сега да чуем членовете на комисията. Госпожа Гросвет. Да, аз първо бих искала да споделя безпокойството на нашите колеги по този въпрос за редките ракови заболявания. Аз винаги съм работила в тази област, например на, на панкреаса, редките ракови заболявания при децата. За съжаление, е, пациентите засегнати от тези заболявания страдат е, едновременно от това, че имаме рак от една страна, от друга страна рядко заболяване и наистина някак си изпадат от полезрението на компетентните органи, поражда се неравнопоставеност. Тези ракови заболявания, за съжаление, е, не, не, не са в центъра на вниманието на, на, на институциите, не се отделят средства за изследвания. Е, диагностиката, прочен, както каза и представителят на комисията, е късна. И освен това, в началото на, на, на следобета днес аз е, работих, е, присъствах на работа на една работна група за ендокринните ракови заболявания, където се оказа, че диагностичния процес отнема нерядко 5 до 7 години, което е просто ужасно, имайки предвид развоя на едно раково заболяване. Е, е, липсва информираност на пациентите, липсва обмен на информация между държавите членки и нашият въпрос подчертава всички тези аспекти аз съм убедена, че отчасти, както каза вече и комисията, отговорът е, е, се състои в изграждането на е, справочни мрежи по смисъла на директивата за трансграничното здравеопазване. Трябва обаче да се, да се повиши ускорението. Има, има държави членки, които отказват да се включат в е, изграждането на такива е, справочна мрежа. По всячески възпрепятстват е, реализирането на директивата за трансграничното здравеопазване, която наистина е адекватен механизъм за противодействие на редките заболявания, в това число редките ракови заболявания. Така че да ни каже комисията как смята да, да ускори този процес на прилагане на вече приетото, как ще упражнява натиск върху държавите членки. И още един друг въпрос, проблемът за клиничните изпитвания, които предшестват всяко пускане на пазара на нов медикамент. Изключително тежки са тези клинични изпитвания за редките ракови заболявания, които нерядко се свързват с крайно индивидуализирана терапия, съответно трудно се набират е, участници в такива изпитвания и съответно въпросът е, как ще облегчава Европейската комисия е, участието в такива клинични изпитвания и как ще разпространява информацията за тях сред европейската общественост. Благодаря, господин Перичини. Благодаря, господин председател. Аз е, внимателно се запознах с въпроса, зададен от е, колегите социалисти. Е, ние също смятаме, че по тези въпроси трябва и то задълбочено да се говори. При все това обаче във въпроса конкретно се посочват раковите заболявания на главата, на, на гърба и така нататък. Все такива ракови заболявания, характеризиращи с висока смъртност. И се настоява за по-конкретно структуриране на грижите за засегнатите от такива ракови заболявания. Разбира се, обаче, Нещата зависят от определението на самото понятие рядко раково заболяване. Е, определенето на това понятие не е, не е лека задача и в специализираната литература дори. Но в е, изследвания на комисията е, попадат ракови заболявания по критерия е, заболеваемост на 100 хиляди. Е, значи имаме такива, които е, са с разпространеност 6 на 100 хиляди. Става въпрос за ракови заболявания на устната кухина, на, на е, е, епителия на, е, на главата, на, е, на кожата на главата и прочие. Една група тумори, ракови заболявания, сериозна, ако се обхванат всички, засягащи главата и врата. Определени са дозите е, при е, химиотерапия, е, радиотерапия. Това са известни неща, нали, като лечение допълващо хирургията, хирургичната намеса, разбира се. И фактически говорим за една патология, която ако бъде вписана в общата картина на раковите заболявания, не се характеризира с такава безисходност от гледна точка на, на терапевтичните методи. И, и, и ето на, с оглед на определението на рядкост на заболяването, се поражат и проблеми за лечението. Благодаря. Комисията да чуем. Благодаря ви за е, изказванията, за въпросите, които наистина са много уместни. И ясно е, че ако погледнем решенията, които се вземат в различните държави членки, е, всичко свързано с е, здравните медицинските грижи, терапия и така нататък е прерогатива на на държавите членки. Ние, мога да кажа, успешно насърчаваме държавите членки да разработват национални планове за борба с раковите заболявания, е, за, за профилактика, скрининг. Подкрепяме държавите членки в сътрудничество помежду им. Е, и аз поделям е, известното обезсърчението, което се споделя от проявяваната от някой неохота. Но а, по отношение на справочните е, мрежи, и наскоро имаше конференция в Лисабон, е, която успя да подтикне, смисля, е, напред нещата. Остава да видим доколко проблематиката, която обсъждаме тук, ще бъде благоприятно повлияна. Но специално по справочните мрежи се, е, се работи вече е, ускорено. Имаме, имаме известно движение. Все пак, е, макар и наистина официално да не можем да упражняваме натиск върху държавите членки. Що се отнася до въпроса за, за определението на самото понятие? Вярно, за сега имаме едно такова работно определение, неокончателно, е, изработено от проекта е, Rare Care, е, т.е. грижи за редките заболявания. Имаме някъде около 186 различни групи, в които попадат редките ракови заболявания. И, и впрочем, това ще бъде и съдържанието на съвместното действие, което предлагаме с държавите членки. Ще се работи по определенията, по групирането или категоризацията на редките ракови заболявания е, с е, отдаване на приоритетно значение на, на едни или други. Та, е, и по конкретния въпрос за клиничните изпитвания бих помолил колегата да добави. Е, благодаря. Е, ние сме на, на, на, на начална фаза на изпълнение на ново законодателство, регламентиращо клиничните изпитвания и очакваме скоро, сравнително, да регистрираме и, и ефектът от това ново законодателство, което наистина предвижда редица нови възможности за облегчаване на клиничните изследвания с централизиране на входа на, на всички изпитвания, за да може да се, да се организират те по-лесно, да се съдейства на тяхната организация. И ако ми позволите да поразширя, ние доста работим по-настоящем с Европейската агенция за, за лекарствата – оглеждайки поначало е, е, системата за набиране на, на сведения е, за обосновка на разрешителния процес на, на медикаментите. Без да се компрометира, разбира се, въпросът за качеството, ефикасността и безопасността на, на всеки отделен медикамент това е въпрос, който, разбира се, надхвърля тематиката за лечението на редките ракови заболявания. Благодаря. Благодаря ви за въпросите и отговорите, за интересния разговор, който проведохме. Сега ще минем нататък към следващата точка от дневния ни ред. 16-та е размяна на мнение с Европейската комисия, Европейската агенция по лекарствата относно политиката свързана с условията за план за педиатрично изследване, освобождаване. Да видим сега господин Петерле, един от съпредседателите на специализираната работна група. Благодаря, господин председател. Радвам се, че тук е, са представители на, на комисията и на Европейската агенция е, за лекарствата. След е, работна среща през месец юни, която имахме за регулирането в, педи... в, в педиатрията, изводите направени тогава бяха, че твърде често в педиатра се прилагат медикаменти, които не са подложени на щателни клинични изпитвания, с, с неясна ефикасност и така нататък. 40 40% всъщност от медикаментите в педиатрията се характеризират с несъответствие на, на процеса на разработка така че медикаментът да е специфично пригоден за терапията при деца. Благодаря. Сега да чуем комисията. Госпожа Сабина Вюлиха. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, че ни поканихте да разменим мнения по, по този уместен въпрос – А въпросът е, е, възниква в контекста на, на регламента за е, педиатричната медицина. Сравнително нов нормативен акт, както знаете. Така че за да очертаем полето, значи става дума за една пета, 20% от населението. Това са деца и знаем, че децата не са просто малки възрастни, а, а хора с, с специфични потребности. Ние започнахме допитване под наслов по-добри медицински грижи за децата е, и се установи наистина, че няма специализирани изследвания по, по възраст И е, положението е характеризирано като неблагоприятно, отговорно, отговорни за което бяха и производители, и, и е, медици. Е, и когато най-сетне бе прият регламента за педиатричната медицина през 2006 година, е, той даде възможност за изработването на редица конкретни инструменти. По-подробно ще се спрем на плана за е, клинични е, изследвания в педиатрията. През 2013 година комисията излезе с доклад за постигнатия напредък, който констатира успешното прилагане на законодателството. Правят комисията създаде е, е, специален научен комитет в е, Европейската агенция за лекарствените средства. Бе създадена организация за облегчаване на педиатричната, педиатричните научни изследвания. А през 2013 година е, вече можехме да, да констатираме е, е, наличието на, на редица обещаващи изследователски проекти и в фармацевтиката, и в клиничната работа някъде 10% от плановете за педиатрични изследвания, впрочем, бяха насочени към детската онкология. Междувременно се събра далеч повече информация за до тогава пренебрегвани контингенти, в това число в неонаталната медицина – така че, ако трябва да потърсим измерители за напредъка от 2006 година, повече от 800 приети планове за изследвания в областта на е, педиатрията, 95 от тях са е, вече осъществени. И, и общо взето кривата е възходяща, е, като 14-15 година е, е, е, констатираме все повече завършени планове за педиатрични изследвания е, с ново разрешени е, медицински е, изделия, медикаменти за педиатрията. Е, освен това, имаме нови педи, педиатрични индикации на разрешени е, медикаменти. Е, повече, внушително 120 са медикаментите, при които в резултат от тези изследвания е подобрена специфично детската доза на медикамента Наистина, през последните три години имаме впечатляващи резултати. И сега, какъв е, какъв е обхватът на един план за педиатрични изследвания? Правното основание се е, корени в е, определението на, на понятието е, болест и индикация – Тези определения намираме в нормативната уредба, както впрочем и в практиката на Европейския съд. И педиатрич, един педи, план за педиатрично изследване може и да не се осъществи, е, доста по изключение от режима, ако се докаже, че заболяването засяга само възраст. И по-конкретно, що се отнася до детската онкология и педиатричните изследвания, както казах, 10% близо от всички е, съгласувани планове за педиатрични изследвания се насочат в детската онкология Нещо особено важно, което трябва да се подчертае тук е, че никъде в нормативната уредба не се казва, че фармацевтичните е, фирми не могат е, да, да предлагат е, планове за педиатрични медицински изследвания, свързани с онкологията. Е, това е изцяло по преценка на фирмата производител. И ние стимулираме е, изследователските екипи на, на ранни етапи е, от работата по един е, е, изследователски план да, да ни предлагат педиатрични аспекти за съгласуване. Бих искала да спра с това да дам възможност на колегите от Европейската агенция за лекарствата. Да, благодаря ви. Господин Гарсия има думата. Благодаря, господин председател, госпожи и господа. Благодаря ви за възможността да, да обсъдим тази много важна тема, която ние вземаме особено при сърце. Е, бих искала да бих искал да, да коментирам някои от съображенията, изтъкнати през месец юни на специалната работна среща. Ще се опитам максимално прегледно да изложа нещата. Да започнем от лявата страна, тук показана на екрана – Започва се с установяването на евентуална индикация на медикамента при възрастни. И оттам се преминава към евентуално педиатрична индикация в средата. Е, комитетът обсъжда и се опитва да установи болестното състояние или болестта е, при възрастните е, с евентуална педиатрична индикация. И оттам вече ще се премине или към разработка за педиатрични цели, или към отказ от е, такава разработка по реда на изключението. Процедурата има разбира се, своите недостатъци или ограничения. И първият, първото се свързва с член 11 от регламент, където е въведено задължението за отказ, когато е на лице, че е, болестта поначало е, засяга само възрастни. Е, и в, в, в такъв случай комитетът просто няма право на преценка. Той трябва да позволи изключението. Втори момент е, че определението на е, понятието condition или състояние се взема от известието на комисията и то въжи за различни нормативни материи, не, не само за педиатричната медицина. И не на последно място, началото на процеса е установяването на индикация за възрастни. Е, тоест, педиатричната е, разработка би могла винаги, във всеки случай, да бъде вторична. Ето вече тук един пример. Ревматоиден артрит с определено индикация при възрастни. Комитетът търси съответното състояние при децата и това е, е ювенилен идиопатичен артрит. Който, е, е, към това нали, двете положения се свеждат до хроничния идиопатичен артрит, т.е. той обхваща индикациите и при възрастни, и при деца. Друг един пример е разработката за лечение на лимфома при възрастни. Комитетът може да допусне педиатрична разработка в случая, но ако потърсим заболяванията, които са биологично свързани с лимфомата при децата, т.е. невробластомата, не бихме могли да препоръчаме, най-малко не бихме могли да настояваме за педиатрична разработка. Ей, е, производителят може доброволно да, да търси. Ние не можем да го наложим, тъй като невробластомата е извън периметъра на, на заболяването лимфома, което е поначало, което е първичната индикация. Доклада от 16 юни, виждате, тук сме е, казали, че е на лице проблем за предпочитания термин. Е в номенклатурата на заболяванията, като се нали, препоръчва е, е, работа с единни понятия, с единни термини. Като целта винаги е да се определи по-общото състояние. Тоест, по степен на обобщение да се търси по-общия, а не предпочитания термин. Фактически предпочитания термин е по-низкото е, е, равнище на класификация. Ето това се иллюстрира тук. Е, от Медра, това е класификация на новообразованията на меките тъкани. Различните входни точки за е, индикация при възрастни са, нали, виждате, у нези, които не са отбелязани с педиатрична индикация до тях. От там нататък можем да търсим педиатрични е, потребности, и оттам да се качим на по-високото равнище на класификация, за да обхванем всички тези състояния или заболявания е, в разговорите си с фармацевтичния производител за разработка на педиатрично приложение. Сега ето е, един конкретен, конкретен случай на, на, и на някои е, благополучия, а именно е, преглед, извършен от нашата агенция на общ, общото изключение за, за група. като не, тук, тук става въпрос за, за група заболявания с или без педиатрична индикация – е, има списък за такива изключения е, с е, изчерпателен крайен брой възможности и въпреки това остават някои случаи, при които 11 член от регламента ще се прилага. И целта е общо взето да ограничим прилагането на такива изключения, за да се е, е, е, форсира в известен смисъл педиатричната разработка. И в заключение можем да кажем, че през последните години сме свидетели на безпредседентен напредък. ние не можем да, да задължаваме във всеки случай педиатрична разработка за заболявания, които се срещат преди всичко при възрастните, но можем да приемаме по инициатива на производителите такива разработки. Имаме възможност да водим по-оживен диалог с, производителите на лекарства – е, и с е, организации на пациенти и, и научните среди. Ние определено проявяваме интерес към един научен дебат за определението на понятието condition или, или състояние е, на организма в медицината. Липсата на такова един определение определено е препятствие за по-нататъчния напредък. Благодаря. сега ще дам думата на, на още един колега и след това на госпожа Гростет. Благодаря, господин председател. Извинявайте, че не можах да присъствам в началото. <clears throat> Моят колега също се извинява. Много е важно, че обсъждаме този въпрос днес, 9 години след приемането на регламента за педиатрическите и съответните заболявания при децата една област, където няма напредък, това са лекарствата за някои заболявания сред децата. В сравнение с раковите заболявания при възрастните, при децата има изоставане. Регламентът не можа да подобри състоянието. Една от причините за това е, че разработчиците на нови лекарства могат да кандидатстват с изключение. Ако лекарството, което разработват, е насочено към лечение на възрастни лица, доста често те получават отказ докато при децата <clears throat> не се проверява съвсем внимателно ефективността на съответното лекарство. Един пример. През първите 5 години от прилагането на регламента само половината от лекарствата получиха педиатрично изключение – целта на политиката на Европейската агенция за лекарствата е по-различна. Ако се вземат предвид биологичните и генетичните абнормалности, повече заболявания биха влезли в списъка. Интересно е все пак да чуя от специалистите какво може да се направи. Дали могат да се вземат предвид биологичните и генетичните абнормалности? За да можем евентуално да изпитаме едно лекарство за възрастни и за деца. Има много хиляди деца с диагноза рак, които не могат <clears throat> да изчакат събавяне е, на нормативите. Благодаря. Е, Благодаря, господин председател. Вярно е, че съм доста разочарована от е, последствията от педиатричния регламент, той не доведе до на позитивните резултати, които очаквахме. Вижда се съвсем ясно, че има какво още да се направи. Въпреки, че агенцията се отказа от някои от своите изключения, Всъщност тези изключения бяха предмет на злоупотреба. 60% от плановете за изследване са предмет на изключение. Имаше възможност да използваме 26 лекарства, които са разрешени за възрастни но поради факта, че са минали през изключенията в плана за действие, не можехме да ги използваме за деца. Затова изпратихме едно писмо до на съответния комисар с запитвания. Знаем, че някои от лекарствата за възрастните могат да действат на молекулярно равнище и при децата за ракови образования, които се появяват при възрастни и при деца. Предлагам от една страна да направим по-гъвкава процедурата, която в момента е доста сложна тежка административна процедура. От друга страна, предлагам да се интересуваме повече от начина на въздействие на молекулите от тук, <clears throat> да се търси ефекта от лекарството. Още нещо, един въпрос за ускорената процедура за запускането на пазара на педиатрични лекарства. В щатите има такава възможност за ускоряване на процедурата в Европа има доста голямо забавяне в този план. ускоряването на тази процедура е в интерес на децата. Благодаря. Не виждам други желаящи да се изкажат. Ще дам думата отново на комисията. Thank you very much. I will, I will start. Благодаря. Ще отговоря на някои от въпросите и бележките. От човешка и институционална гледна точка разбираемо на вашето безпокойство и разочарование – Вярно е, че има някои заболявания сред децата, за които все още няма лечение. Съгласен съм с вас. Няколко думи за самият регламент. Знаете колко беше трудно в началото да предложим регулаторна рамка в тази сфера. Знаете, че <clears throat> разработването на новите лекарства е по инициатива, инициатива на фармацевтичните компании. Затова е добре да стимулираме изследванията сред децата, без да забавяме достъпа до новите лекарства. като отчитаме всички фактори, които стимулират този процес и другите, които пречат. Да, <clears throat> добре е да има стимули. Искам да припомня, че някои от педиатричните ракове са същевременно редки заболявания, и за тях фармацевтичните компании нямат кой знае колко стимули да създадат нови лекарства. Има една специална инициатива за редките заболявания. Имаше предложение да се преразгледа сравнително бързо регламент. Споменахте годината 2017 година. Очакваме един доклад през 2017 година. Както казах, разработването на лекарствени средства е доста дълъг процес – Затова трябва още сега да започнем проучване на резултатите. Комисията общо взето е ориентирана конкретно към 2017 година като година за преглед на рамката Не споделяме обаче мнението, че регламента за педиатричните заболявания няма конкретни резултати. Точно обратното има доста съществен напредък. Благодаря. Агенцията за лекарствата. Благодаря. Ще продължа с това, което каза комисията. Аз споделям тази констатация Намираме се в доста труден, пред доста труден технически проблем – Регламентът общо взето е базиран на, на, на диагнозите, хистологията, но не е на биологията на съответното заболяване. Затова е добре учените да проведат съответна конкретна дискусия по този въпрос. Разбирам, че има нужда от допълнителни дискусии, но това ще бъде направено в друг момент. Ако искате да добавите нещо две минути, две, съвсем накратко, само да припомня, комисията знае добре да се изчакат резултатите от изследването 2017 година е много късно. Това е добре комисията да вземе предвид и мнението на парламент и конкретно нашата комисия. Да, чухме, че резултатите казаха са удовлетворителни. Мисълта ми е да се ускори процедурата и да не чакаме 2017 година за преглед на регламента. Има възможност някои изменения да бъдат внесени по-рано, по-рано, за да ускорим процедурата. Благодаря. Да, ще имаме възможност да се върнем към тази тема отново. Благодаря на всички участници в дискусията, благодаря на комисията и на агенцията за лекарствата. Нямаме точка разни и с това закривам заседанието. Благодаря, приятна вечер. Christ